Уважаеми дами и господа, предполагам да започнем. Малко закъсняхме, обаче като си спомня вчера, в 9 часа нямаше никой, но всички вече трябва да са пристигнали и можем да започнем. Предлагам да продължим с дневния ред. Имаме три доклада за гласуване. Точка 10, Тук доклада на колегата Сайер за, за делегираните и актовете за изпълнение. Благодаря ви. Сега ще ви представя много вълнуващата тема относно делегираните и актовете за изпълнение. Бих искал да кажа, че темата говори сама за себе си, защото след много дългото сътрудничество с колеги и други комисии относно и всеки, който се е занимавал преди с това, включително споразумението с комисията, знае, че съществуват определени насоки. Не претендирам, че това е пълно проучване по цялата тема, защото въпросът е много сложен, който се занимава с най-различни области. Вече получих становища от комисията Трани и Енви, от ПЕШ, но очаквам от комисиите ИТРЕ, Employment и КОН да представят своите становища. Това са комисиите, които всеки ден се занимават с въпроса за делегираните актове. Когато правих последния доклад по тази тема, смятах, че ще достатъчно парламента да се занимава с прилагането на членовете от Лизабонския договор, но сега имаме повече опит. Събрахме информация, комисиите изработиха свои собствени стратегии. Парламента сме се занимавали и с разделението на правомощията между големите европейски институции, което е много важен елемент от в тази област. Разделението на правомощията не става по същия начин, както в държавите членки. Например, в моята държава се води дебат какво трябва да приема самият парламент и какво трябва да се делегира. В Испания се води дебат за това дали правителството трябва да има законодателни функции. Има най-различна практика – тук в европейските институции имаме дълга история относно това разделение. Кригълният камък беше договорът от Лисабон. Някои от другите институции, най-вече съветът, но до, до някаква степен комисията не бяха свикнали с такива правомощи, предоставени на парламента. По отношение на техническите неща и подробностите, които се различаваха от предишната практика. бих искал също и да да чуя и становището на комисията, защото тя е наш много важен съюзник в прилагането на тази политика. Насоките, с които разполагаме, се отнасят най-вече за докладчиците. Не става въпрос за изчерпателен критерий, но ако някой има да прави законодателен доклад и прочете насоките, които са създадени основа на опита на парламента, това ще даде основна представа за това защо въпросът е важен, какви са техни... преговорните техники, които трябва да бъдат използвани. Нашата комисия, някои колеги са обвинявани, че блокират определени въпроси. Ние винаги казваме, че това не трябва да се прави във връзка с делегираните актове. Крайна сметка, това влиза в пълномощията на парламента. Но за да докажем на нашите колеги, че нашите искания и молби не служат да блокират тяхната работа, а по-скоро да улеснят подхода на парламента, и за да може парламентът да излезе победител от а, цялата тази процедура, от тази гледна точка, както сме дискутирали и преди, по време на подготовката на този доклад, първо трябва да се направи разделение, какво трябва да има в основния акт и какво трябва да има в делегирания акт. Това е въпрос на правомощия. Моето лично мнение, но мисля, че трябва да бъде мнение на парламента, че това не трябва да бъде само в наши ръце. Ние, като законотворец, трябва да можем да оказваме влияние какво да бъде поставено в делегирания акт и какво в основния. Някои колеги които се занимаваха с това, казват, че има преклено много делегирани актове, има преклено малко неща в основните актове, но трябва законодателя да направи разлика какво да бъде включено в тези актове. Има практики, които отнемат много време, това не е предмет на този доклад. Когато делегираме нашите правомощия, как трябва да се прави разлика какво ние трябва да контролираме и какво трябва да бъде включено в делегирания акт. Трябва да направим подобна разлика. Също така е въпрос на правомощие и влияние, но но с оглед на предишните практики ни задължават да спазваме определени дефиниции, заложени в договорите. Бъдеще ние очакваме да имаме да имаме крайното становище по въпроси, които са от голяма важност. Още нещо, което ще кажа накрая е сближаването. За мое съжаление, в този текст сближаването не е, е представено достатъчно добре. Доколкото знам, имаше е, забавения във връзка с е, изготвянето на доклада по тази тема. В крайна сметка много важно е, че процедурата по сближаване ще може да бъде приключена в рамките на този парламент. Тези насоки могат да послужат като полезни практики за новия парламент и за новите колеги, които или новите или старите колеги, които ще бъдат избрани. Новите членове а, могат да преминат едно така кратко обучение по какво трябва да правят. Мисля, че ще можем да продължим да упражняваме своите правомощия и в следващия законодателен период тази процедура, този процес се оказа много по-дълъг, отколкото ние очаквахме. Виждам, че бих могъл да предскажа, че няма голяма опасност пред нас да, да сме изправени пред още по-дълга борба. То и от другите комисии очакват да се случи така. Независимо, че тази тема е много по-комплексна. По, по отношение на процедурата, по отношение на измененията, вече имаме становище от различните комисии. Доколкото знам, крайният срок за внасяне измененията е 27 септември. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Сайер. Благодаря. Първо, съм съгласен с основната посока. Най-вече, че трябва да създадем насоки, които от една страна са достатъчно открити, от друга достатъчно ясни, да бъдат оценявани постоянно от време, или поне от време на време с, с засегнатите страни от другите комисии. Най-вече съм съгласен с, с казаното от колегата Сайер, но въпреки това имам няколко въпроса, във връзка с това, че текстът на някои места като че ли не съответства. Като цяло, наистина са само две-три точки, по които искам да задам въпроси. Може би ще се наложат някои изменения, а в една точка трябва да се добави нещо. Ще се придържам само към точка 1, към а, насоките. Останалото а, са само допълнения. Има една точка, мисля, че точка 7. Може би е само грешка в превода, но в превода на немски липсва един глагол, което е важно обаче. Тоест, става въпрос за информациите, които става въпрос за модалността на глагола трябва. Дали трябва да бъде модалният глагол трябва или може да бъде изпълнено? Вероятно е някаква грешка в превода на немски язик. Не съм го сравнявал с другите е, преводи на други езици. Затова поставям този въпрос. След това точка 12. колегата Сайер е, дава пример. Да, това е правилно, според мен. В този пример става въпрос за акт за изпълнение. Да, това е добре в този случай, докато законодателят не е а, е, одобрил не е одобрил този законодателен акт, той не е влязал в сила. Да, може да бъде и акция изпълнение, но с последната част имам проблеми. Става въпрос за вида на правата и задълженията и вторичните политически решения. И тук вероятно става въпрос за правен акт и аз не мога да разбера за какво става въпрос. Това е задължение на комисията. Комисията не трябва да допълва политическите решения. Това е задача на законодателя. Така че с тази последна точка наистина имам проблем. И последно в този списък се казва, става, временно, става въпрос за времени отклонения в даден правен акт. Тоест, отклонения в определени специфични ситуации, Това са изменения и допълнения в правни актове. Какво означава това? Какво означава тази определена, специфична ситуация? Кой я определя? Комисията ли я определя? Дали това е нещо, което се предлага от комисията на основание на правния акт? Какви са тези специфичните точни условия, кой определя каква е тази определена ситуация? И ако ако предложението остане в този вид, това означава, че трябва да се приложат преходните разпоредби. Мисля, че това не трябва да е в нашите правомощия. И четвърта точка която представлява допълнение. Според мен е важно, кога дадено изменение и допълнение е съществено и кога не е съществено. А ако не е съществено, комисията ли носи отговорност, кой прави това разграничение, кое е съществено и кое не е. вече има доста решения на Съда на Европейския съюз в тази връзка, които трябва да бъдат прегледани. Трябва да има насоки отно, по тази от, съществена тема, кое е съществено и кое не. А, съществува съмнение, че ако комисията представи даден правен акт, тогава тя трябва да може да вземе решение дали това да е делегиран или акт за изпълнение. Трябва да има конкретни примери. Има примери от съдебната практика, къде точно и какво е точно същественото съдържание – Разбира се, е, това трябва да бъде представено на законодателя, но говорим тук за същественото съдържание на определена директива. Трябва да се прави разлика между съществено и несъществено. Въпреки всичко, искам да се замислим. Не трябва да е непременно в този доклад, но трябва да се замислим. Аз мисля, може и да не съм прав, че в отделните комисии по този въпрос всеки е сам за себе си. Може би трябва да попитаме постоянния докладчик относно делегираните актове, но ако разгледаме практиката пред последните години, парламентът трябва да зададе по-устойчива структура по тази тема. Кое е съществено, кое не е съществено, какво трябва да влезе в основния правен акт. Това са точките, по които имам два-три въпроса, по които искам да се направи допълнение, но като цяло съм съгласен с посоката на доклада. Благодаря. Напълно споделям мнението на колегата Сайер, че начинът по който Европейската комисия представя делегираните актовете за изпълнение не е правилен. Тук се проявява един американски стил на законотворчество, който то се изпълнява на централизирано. Тоест, определен делегиран акт се превръща в акт за изпълнение. Тоест, имаме един американски модел, в който президентът взема окончателното решение, а това не е практиката на Европа. Това противоречи на разделянето на правомощията. В миналото съществуваше сериозна въздържаност по отношение на двата вида акта – в другите комисии не е така, но при всички случаи ние отдавна правим така и този доклад представя основния принцип. Няма окончателна дефиниция на а, понятията делегиран акт и акт за изпълнение в договора. Според мен, делегираният акт може да бъде само текст, който съдържа законодателни текстове. Тоест, това е законодателен акт, но ако става въпрос за такава дейност, не може да става дума за акт за изпълнение, то винаги трябва да бъде делегиран акт. Тоест, правното становище на правната служба на съвета гласи, че това е работа на конкретния законодател, но аз мисля, че това становище не е правилно. През последната пленарна седмица решихме, парламентът реши, че трябва да има регламент, а, делегиран акт и след това акт за изпълнение. Комисията обаче каза, че ще подаде иск срещу това решение. Хубавото е, че този казус е толкова основополагащ, че съдът ще трябва да се заеме с него много сериозно. Ще видим какъв ще бъде изходът. Ще се опитаме опитаме колкото е възможно по-бързо да консултираме критерии с съвета и с комисията. Сега а, идва ред и на досието за многогодишната финансова рамка. Това делегирана акт ли, акт за изпълнение ли е или нито един от двата? Председателят на комисията говори с председателя на съвета защото този въпрос трябва да бъде решен по някакъв разумен начин. Трябва да има критерии, трябва да има помощни насоки и то в краткосрочен аспект. Ако това може да бъде включено в доклада, ще бъде от голяма полза. Това бяха моите допълнения. През миналата седмица ние продължихме да работим, но постоянно трябва да се сблъскваме с, с трудностите при комуникацията с комисията и съвета. Имаше неформални контакти, имаше контакти на административно ниво, някакъв напредък беше постигнат, но като цяло не постигнахме резултатът, който искахме във връзка с, сериозния, с този сериозен проблем. Сега давам думата на колегата Сперони, след това на комисията. Колега Сперони, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Извинявайте, че закъснях. Както и да е, изслушах внимателно за това, което казахте за американските и европейските традиции, разликата между тях. Аз, както виждате, съм италиански гражданин и при нас има законодателни постановления в Италия, които съответстват на практика на делегираните актове тук. Имаме дълги традиции в това отношение в моята страна и нямаме сериозни проблеми с тези актове в нашето законодателство. Наистина правителството може да злоупотребява с тази процедура, но при това положение апелативният съд може да се произнесе, че има злоупотреба с правомощия и може да отмени съответния законодателен акт, прият чрез делегирано правомощие. Също така за, си има и крайен срок за законодателната власт. В европейския контекст Понякога се казва, че комисията оставя съвета прекалено свободен, но ние налагаме някои ограничения, да речем строги срокове, в рамките на които съвета трябва да представи делегиран акт. Това би помогнало. Ако някой се притеснява, че съвета е с голяма свобода, можем да помислим какво да направим по въпроса един ясен крайен срок, една ясна рамка, времева рамка, определено ще ограничи до голяма степен съвета. Също така може да запишем, че може да се сезира съда в Люксембург плюс злоупотреба с правомощие. Това мисля, че ще елиминира повечето от притесненията на колегите. Ние тук нямаме право на законодателна инициатива. В Италия ако има притеснения свързани с законодателен акт, парламентът може да реши да отмени или да промени законодателно постановление. Тук нашия парламент няма право на законодателна инициатива, не може да отменя законодателен акт, който е бил прият. Може би това е нещо, което основателите на Европейската комисия трябваше да помислят да имаме право на законодателна инициатива, за да сме сигурни, че комисията няма монопол върху това право. При сегашния вид на комисията ръцете не са вързани, нищо не може да направим по въпроса. Благодаря. Комисията. Good morning. Uh, the commission would like to... Комисията иска да благодаря на господин Зайер за доклада. Приветстваме този полезен доклад по една хоризонтална тема от голямо значение. Силно се надяваме, че докладът ще ни помогне и ще стимулира тристранните раз... хоризонтални дискусии между Комисията, парламента и съвета на тема по-добро разграничение между делегирани актове и изпълнителни правомощия и намиране възоснова на практиката и натрупания междувременно опит на общи критерии, за да се прокара разграничителна линия между член 290 и 291. В тази връзка искам да потвърдя, че последното предложение за приравняване ще бъде прието скоро. Комисията вече прие двете предложения за приравняване на редица законодателни актове, които все още са по регулаторната процедура с надзор от парламента. Това стана през юни. Третото предложение трябва да е факт скоро, предполагам, още през септември месец. Благодаря. Благодаря. И накрая докладчикът Йозеф Биде. Оля. Благодаря ви за важните забележки. Бях 100% сигурен, че най-деликатната част от доклада е да се каже дали искам изобщо някъде изпълнителни правомощия, дали могат да се използват изпълнителни правомощия, защото от политическа гледна точка това е нашата най-слаба точка. Там е най-малко правомощия. С удоволствие е, бих застъпил тезата да се засили нашата позиция в тази област, но си има правила, които са записани и ние трябва да се съобразяваме с тях. Останалите, комисията и, и съвета, техните позиции не сме длъжни да ги приемаме. Това е, е явно. Ние може да заявим нашата позиция, както каза господин Робке, и да успеем да намалим възможностите за приемане на изпълнителна правомощ, да си оставим някакви поле за маневриране. Сега очаквам е, вашите предложения за промени в това отношение. Особено по въпросите кое е основ... съществено, кое не. Тук също очаквам да направите предложение. Ако приемем общия принцип, а именно да имаме най-голямо влияние по въпроси, по които договаряме, се договаряме, то тогава реда, в който реда е следния. Повечето неща да са в основния акт, по-малко в изпълнително правомощие. Ако ще трябва да се избира между делегиран акт и изпълнително правомощие, да се постави акцент върху първото. Само, че текста не е достатъчно ясен и не може да се постави акцент върху това. Относно разграничението на различните правомощия, различните системи в различните държави, всякаква съпоставка е едностранна, защото ние правим нещо уникално. Тук имаме една уникална месеца. Липса на законодателна инициатива, както каза господин Сперони, по-малко правомощи спрямо комисията в сравнение с един национален парламент и изпълнителната власт с тази страна. В политическия план наистина имаме основания да искаме по-силни правомощия при дефинирането на всички тези неща. Заключението ми е нещо, което фигурира в текста и е свързано и с казаното от председателя, а именно, именно в тази област трябва да се предприема следващите стъпки, след като са на лице насоките. Да се ревизира общото е, споразумение. Вече минаха 5 години, всичко трябва да се приведе в унисон с новите практики, да видим какво сме е, постигнали Крайната цел е ревизирано междуинституционално споразумение за по-добро нормотворчество, където трябва да бъдат включени някои от правилата, за които говорим тук. Това не трябва да почива само на парламентарен доклад като моя, трябва да има ангажименти останалите институции. Както казах, чакани дълга битка но се надявам, че ще успеем да окажем и нали, последен тласък в това отношение преди края на нашия мандат. Благодаря ви за сътрудничеството. С удоволствие ще отразя забележките ви по текста. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията е 27 септември. Сега минаваме към точка 11.30. Те вървят заедно. Започваме тогава с 30. Тадеуш. Заповядайте. Благодаря, Клаус Хайне. Регламентът, представен от Европейската комисия, е доста добър. Нямам кой знае какви коментари по него. Ние сме една от четирите парламентарни комисии, на която е възложено да изготви становище. Това е една част от а, пакет, който включва а, два акта, свързани с борбата срещу прането на пари. Това е изключително важен елемент Нещата опират до това да имаме ясни, ефикасни правила при паричните преводи. Да се спазват правилата за трансфери от страна на финансовите институции. Информация трябва да се предоставя на всеки етап на движението на парите по време на преводите. Не всички етапи на прехвърлянето на парични средства обаче са достатъчно ясни и прозрачни, което позволява да се стигне до някои доста съмнителни а, операции. Информация трябва да се предоставя на всеки етап от веригата на превеждането на парични средства, да може да има по-засилен контрол с, с цел борба срещу прането на пари или финансиране на терористични дейности. Предложението на комисията е добър, по-добро е от проекто директивата, която беше представена. В моето проекто становище съм се ограничил до няколко въпроса, които изискват допълнително внимание. Считам, че прехвърлянето на пари в рамките на Европейския съюз трябва да включва името на изпращача, а не само номер на сметката или номер на операцията. Това изисква ново отношение между изпращача и доставчика на услугата паричен превод. Аз съм за примахването на лимита от 1000 евро. Този лимит означава, че над него трябва да бъдат наблюдавани паричните преводи от съответните институции и от банките. Що се отнася до останалите изменения, те се отнасят до техническият напредък, който е, е постигнат при предишните преводи. Също имам предвид и ефективен мониторинг на финансовите транзакции. Ние искаме да изготвим един каталог на добрите практики, които да бъдат прилагани от всички доставчици на услугата паричен превод. Крайният срок за представяне на изменение е 27 септември и очаквам да получа вашите бележки, за да мога да ги включа в моето становище, след което ще гласуваме. Благодаря. Е, une petite rectification, monsieur Zubiska. Le 26 септември е крайният срок за представяне за изменение. Това е кратка малка корекция. 26 септември е крайният срок за представяне на предложение за изменения. Има ли други желащи да се изкажат по този доклад? Микрофонът е изключен по доклада на господин Зевка. В такъв случай преминаваме към 11 точка. Разглеждане на доклада, а именно становището Извинете ще повторя. По доклада Merci Madame la Présidente. Oups, comme ça. Donc, euh, <clears throat> muchas gracias. Благодаря ви, госпожо председател. Ще разгледаме приоритетните изменения към това становище. Бих искал да ги обсъдя с колегите, за да видя дали имат някакви бележки по тях. Различните механизми, които се използват от тези, които се занимават с пране на пари, създават проблеми. Има много международни групи и е необходимо е да имаме нужните инструменти, за да можем да направим нужното. за да се предотвратят случаи на пране на пари и финансиране на тероризма. Организираната престъпност се стреми към печалба, организираните групи се опитват да получат максимална печалба, както и да увеличат политическото си влияние в максимална степен. Има сериозни проблеми вече години наред, затова целта тук е да се каже, че държавите членки трябва да знаят кои са техните цели, към кого да са насочени техните мерки. Директивата, според мен, не трябва да ограничава държавите членки от искането на информация на оператори, които не са резиденти в тяхната страна, когато има съмнение за операциите, които се осъществяват от тях. Ролята на комисията трябва да бъде по-проактивна, трябва да извършват анализ на риска. На трето място трябва да се обхване и хазарта, но трябва да се направи разлика между казината, които следват правилата на комисията, и хазарта онлайн, който трябва да е обекта на постоянно регламентиране. Останалите хазартни дейности също трябва да бъдат обхванати. Трябва да има изискване за се запазва информацията в продължение на 5 години. Това е важно задължение, което да се отнася до всички юридически лица. Считам, че с тези изменения ще е, имаме една по-голяма яснота, една по-голяма последователност в е, прилагането на това законодателство всички държави членки. Ще можем да намалим случаите на пране на пари в Европейския съюз е, и ще можем да нанесем сериозен удар срещу финансирането на терористичните дейности. Необходимо е да има по-добър по контрол върху електронните разплащания, трябва да се предвидят санкции. Компетентните власти трябва да разполагат с достатъчни правомощия. Считам, че тази инициатива ще бъде от полза на всички европейски граждани, за това е, ви я препоръчвам е, и се надявам на вашата подкрепа за нейното приемане. Ние имаме сериозна политическа отговорност е, в нашата комисия, за да гарантираме добро регулиране чрез представенето на а, това становище. Има ли коментари? Колега заповядайте. Perdón, presidente, que es que con mi muleta no veía el micrófono. Eh... Ay, извинете, господин председател. Не си бях включил микрофона. Искам само да изразя подкрепата си за колегата ми. Действително, в Испания организираната престъпност и тероризма са сериозен проблем. Аз искам да подкрепя тази законодателна инициатива. Нашия докладчик по становище е твърдо решен да се предприемат мерките за предотвратяване на прането на пари и финансирането на терористични дейности. Господин Гаргани, благодаря. Очевидно този доклад е доста сложен, отнася се до доста сложна директива, изготвена от комисията. Антонио ни даде едно много добро резюме, тъй като има много информация, която е включена. Искам да задам няколко въпроса за пояснения. Предвид на това, което се вижда в директивата в проекто текста, както говорихме и вчера, се питам дали сме предвидели достатъчно мерки за получаване на нужната информация за престъпна дейност в Европа. Националното европейско законодателство трябва да са добре стиковани, трябва да разполагаме с цялостна информация, както и е в останалите комисии и предвид на дискусията ни вчера, трябва, може би, да разгледаме какви да бъдат разпоредбите, които искаме да се включат тук, за да можем да гарантираме, че законодателството на Европейския съюз ще бъде добре анализирано и ще бъде добре стиковано с националното законодателство. Ние всички искаме да се постигне напредък, но понякога и дори най-добрите намерения на комисията не се превеждат на езика на конкретни норми и разпоредби, за които да ни позволят да се справим с съответния проблем, за който се отнасят. Ние искаме да се избегне подобно финансиране, искаме да гарантираме, че организираната престъпност няма да може непрекъснато да мутира в нови организации, които правят още по-трудно за силите на реда да се справят с тях. Докладчикът по становище. Искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Докладът трябва да бъде внимателно разгледан, тъй като законодателствата в различните държави членки е различно и хармонизирането му е трудно. Да, комисията има най-добри намерения, това е така, но задачата е изключително сложна, тъй като няма пряка връзка с националните законодателни органи. Тук ние а, трябва да видим как може да постигнем а, целта Хармонизацията ще е трудна, но трябва да видим какво реалистично може да бъде направено, какво е възможно. Благодаря. Крайен срок за внасяне на измененията 26 септември. А, приключваме. Имаме малко време до гласуването в 10 часа. Сега 5 минути почивка, 5-6 минути и започваме с гласуването. Благодаря. wir haben jetzt zwei Minuten nach zehn. Ich kriege auch. Сега е 10.02. Изчаквам сигнал от секретарията, че политическите групи са взели решение и можем да започнем с гласуването. Първата точка е общо европейско право за продажбите. Искам да питам колегата Берлингуер дали иска да каже нещо или да преминем към гласуването. И аз нямам какво да кажа. Колега Белингуер, заповядайте. Списъкът за гласуване е подготвен. Има 61 страници, така че най е добре да започнем. Първо една забележка. Намалили сме точките във връзка с приложното поле. Беше постигнат компромис, политически компромис. Направили сме няколко компромисни предложения. Всичките са представени. Някои от тях се отклоняват от решенията на ИМКО, но в рамките на преговорите ИМКО измени основно структурата на предложението. Имаше разлика между това, което бяхме предложили в началото. Имаше редица искания за изменения от ИМКО, които те разработиха сами. Мандатът за преговори установяваме, че са посочени само членовете на съвета. Това е формално основание, но по член 70 аз имам възможност, имам право да го изменя. Вече го обсъдихме и е ясно, и трябва да, трябва да бъдат проведени преговори. Двамата докладчици от ИМКО ще участват в преговорите. Това е сигурно. Това е, става съгласно член 50 от правилника за работата. Не можем а, да вземем решение през главата на комисията ИМКО. Тази сутрин постигнахме такова процедурно-техническо съгласие. Предлагам да започнем веднага с списъка за гласуване. Изменение 206 и 207. Който е за да вдигне ръка, против, мнозинство, отхвърля се. Изменение 208, имко 1, за да вдигне ръка, против, Отхвърля се. Изменение на съдокладчиците 22, 23, 24. Може да ги гласуваме заедно. Който е за да вдигне ръка. Против. Приема се. После компромисно а, искане номер 1, който е за, против, приема се. Изменение 26 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. 31 за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, приема се. 34 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. 36 за, против, приема се. 37 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. 40 за, против, приема се. 262 против, отхвърля се. Имко 6 за, против, отхвърля се. 271 за, против, отхвърля се. 272, имко е 61, за, против, отхвърля се. Компромис 5, за, против, Приема се. Изменение 276. Изменение 44. За, против, приема се. Компромис 1. Не се гласува. за, против, приема се. Компромис 6 за, против, Приема се. 287, извинете, за, против, отхвърля се. 288 за, против, отхвърля се. После 292 за, против, приема се. 53 за, против, приема се. Компромис едно. 295 изменения за, против, отхвърля се. Компромис 7 за, против, приема се. Компромис 7а за, против, приема се. Компромис 8 за, против, приема се. 65 за, против, приема се. 66 за, против, приема се. 304 за, против, отхвърля се. 305 за, против, отхвърля се. 67 за, против, приема се. 309 за, против, отхвърля се. 68 за, против, приема се. Компромис 8а за, против, приема се. 72 за, против, Приема се. 77 за, против. Приема се. Еко 13 за, против. Отхвърля се. 324 за, против. Отхвърля се. 78 за, против. Приема се. 79 за, против. Приема се. 80 за, против. Приема се. 81 за, против, приема се. 84 за, против, приема се. 87 за, против, приема се. 88 за, против, приема се. 89 за, против, приема се. 90 за, против, приема се. 91 за, против, приема се. 92 за, против, Приема се. Компромис 9. За. Против. Приема се. Компромис 10. За. Против. Приема се. 329 за, против, приема се. 93 за, против, приема се. 94 за, против, приема се. 95 за, против, Приема се. 96 за, против, приема се. 98 за, против, приема се. 99 за, против, приема се. 100 за, против, приема се. 331 отхвърля се. 101 за, против, приема се. 102 за, против, приема се. 103 за, против, приема се. 104 за, против, приема се. 105 за, против, приема се. 106 за, против, приема се. 107 приема се. Компромис 11 за, против, приема се. 109 за, против, приема се. 110 за, против, приема се. 111 за, против, приема се. 112 за, против, приема се. 116 за, против, приема се. 117 за, против, приема се. 118 за, против, приема се. Компромис 12 за, против, приема се. 123 за, против, приема се. 124 за, против, приема се. 125 и целият пакет до 129 за, против, приема се. 130 за, против, приема се. 337 за, против, приема се. Компромис 13 за, против, приема се. Компромис 14 за, против, приема се. Компромис 15 за, 16, е, извинявайте, против, приема се. Компромис 16 за, против, приема се. Така, после 131 за, против, приема се. 132 за, против, приема се. 133 за, против, приема се. 134 за, против, приема се. 135 за, против, приема се. 136 за, против, приема се. 137 за, против, приема се. 319 за, против, отхвърля се. За, против, отхвърля се. Компромис 17 за, против, приема се. 396 за, против, отхвърля се. 397 за, против, отхвърля се. Компромис 18 за, против, приема се. 400 за, против, отхвърля се. 139 за, против, приема се. 140 за, против, приема се. 403 за, против, приема се. Компромис 19 за, против, приема се. После компромис 20 за, против, приема се. Сто за, против, приема се. 149 за, против, приема се. 143 за, против, отхвърля се. Компромис 20А за, против, приема се. Компромис 21 за, против, приема се. 458 за, против, отхвърля се. 451 за, против, отхвърля се. 152. Приема се. 153 за, против, приема се. 154 за, против, приема се. 155 за, против, приема се. 156 за, против, приема се. 157 за, против, приема се. Имко 165 отхвърля се. Имко 166 за, против, отхвърля се. После целият пакет 184 приема се. 485, 486 за, против, отхвърля се. 487 за, против, отхвърля се. 488 за, против, отхвърля се. 489 за, против, отхвърля се. 494 за, против, отхвърля се. 496 за, против, отхвърля се. Компромис, компромис 21а. За, против, приема се. 167 за, против, приема се. 208 имко за, против, Отхвърля се. Имко 211 за, против. Отхвърля се. 169 за. Момент. Можем да гласуваме в блок до 176. до 192. Тоест, можем да гласуваме в блок, тоест между изключение, изменение 169 до 192. За, против, приема се. Сега компромис 20, който няма да гласуваме. После до компромис 23. За, против, Приема се. Сто за, против, приема се. 196 за, против, приема се. После в блок 197-199 за, против, приема се. 528 за, против, отхвърля се. 200 за, против, приема се. 201. За, против, приема се. Екон 10. Приключихме с него. Имко 205. За, против, отхвърля се. Имко 206. За, против, отхвърля се. 202. За, против, приема се. 203. За, против, приема се. Екон 11 приключихме. Кон 12 също. 204 следващото. Приема се. 205 за. Против. Приема се. Компромис 25 за. Против. Приема се. 209 за. Против. Отхвърля се. 210 за. Против. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Приема се. След това 82 няма да гласуваме. След това Имко 15 за, против, отхвърля се. Имко 16 за, против, отхвърля се. Изменение 3 за, против, приема се. 202 приключихме. Изменение 4 за, против, приема се. Изменение 222 за, против, приема се. Компромис 3 няма да гласуваме. После изменение 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, Приема се. 9 за, против. Приема се. 10 за, против. Приема се. Екон 1 за, против. Отхвърля се. 11 за, против. Приема се. 12 за, против. Приема се. 13 за, против. Приема се. 14 за, против. Приема се. 15 за, против. Приема се. Екон 2 за, против. Отхвърля се. 17 за, против. Приема се. 18 за, против. Приема се. 19 за, против. Приема се. Екон 4 за, против. Отхвърля се. Компромис 26 да, за, против. Приема се. Стигаме до 21. За, против, приема се. Екон 5. За, против, отхвърля се. Стигаме като доклада като цяло. Ще гласуваме по електронен път. Гласуваме електронно. Гласувайте сега. Е, един глас в повече излиза. Два повече. Wir haben einen definitiv zu viel. Един глас в повече имаме определено. Yeah, е, 25 става. Да. Още веднъж. 25, 25 гласа, 18 за. докладът е прият. Поздравления! До законодателното решение повтаряме електронното гласуване. Гласувайте. И сега 24 участват. 23 подадени гласа. 24, 19 за, 3 не, 2 въздържали се. Решение за започване на преговори за съвета. Искам да направя кратки бележки относно гласуването за да се премине към трилог. Това е процедура, която е оправдана. но това има смисъл, когато се гласува с единодушие. В случая с настоящия доклад не само, че нямаше такова гласуване с единодушие, но имаше а, сериозни разминавания между нашата комисия и комисията по вътрешни, по международни на търговия ИМКО. Вие а, имате мнозинство за да минете към трилога, но а, считам, че а, това е отказ от а, демокрацията. Първо, придържаме се към процедурата по член 70 и да го внесем на пленарно заседание като политическа група. Процедурата по член 70 е именно такава, каквато и прилагаме сега. Затова няма фундаментални притеснения за ситуацията такава, каквато е. Ние имаме право да продължим с тази процедура и трябва да направим предложенията сега. Сега нека да гласуваме за възлагане на мандат. Моля, гласувайте електронно. Ergebnis 19 Stimmen. 19 за, 3 против, 2 въздържали се. Благодаря на всички за гласуването. Следващата точка от дневния ред. Докладът на госпожа Регнер. И тук минаваме директно към гласуването. Изменение 5. За, за против. МПЛ 1 за, против, приема се. МПЛ 2 за, против, приема се. МПЛ 3 за, против, отхвърля се. Компромис 6 за, против, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. Изменение 11. Отделен, отделно гласуване само по части 2 и 3. Първо, изменение 11, част 2 за, против, част 3 за, против, изменение 12, госпожа Регнер, за, против, отхвърля се. Изменение 1. Фандерсток за, против, отхвърля се. Компромис 1 за, против, приема се. Емпел Б за, против, отхвърля се. Компромис 1А за, против, приема се. 5 за, против, отхвърля се. Компромис 2 за, против, Приема се. Компромис 3 за, против. Приема се. Компромис 4 за, против. Приема се. За доклада като цяло електронно гласуване, моля. Thank 24 гласа, 24 за поздравления за докладчика. След това доклада на колегата Палдасар. Докладчикът има ли забележки? Няма. Тогава стигаме до гласуването. Изменение 15 за, против, приема се. Изменение 19 за, против, приема се. Изменение 20 за, против, приема се. 21 за. 21 за. Против. Отхвърля се. 22 за. Против. Трябва да гласуваме по електронен път за 22. Не видях добре. Гласувайте електронно за 22. one too many voting. Twenty-three. One more, one more to vote. Okay, schließen wir. Close it. 19. 19 за, 4 против, приема се. 23 за, против, приема се. 54 за, против, отхвърля се. 24 за, против,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 31 за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, приема се. 34 за, против, приема се. 62 за, против, отхвърля се. 35 за, против, приема се. 36 за, против, Приема се. 63 за, против. Отхвърля се. 64 за, против. Отхвърля се. 65 за, против. Отхвърля се. 66 за, против. Отхвърля се. 36 за, против. Приема се. 70 за, против. 70 за, против, приема се. 71 за, против, приема се. 72 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. 40 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 42 за, против, приема се. 43 за, против, приема се. 73 приключихме, 74 за, против, отхвърля се. 75 за, против, отхвърля се. 76 за, против, приема се. 44 за, против, приема се. 77 за, против, приема се. Няма номер. Няма номер. Член 11, параграф 1, Б. За, против, приема се. 45 за, против, приема се. Изменение 1, за, против, приема се. Изменение 2, за, против, приема се. Изменение 3, за, против, приема се. 4, за, против, приема се. 5, за, против, приема се. 6, за, против, приема се. 7 и 14, дали може заедно? От 7 до 14 се гласува заедно. А, тогава ще трябва да ги гласуваме отделно. 7. За, против, приема се. 8. За, против, приема се. 8. За, против, приема се. 10. За, против, приема се. 11. За, против, приема се. 12. За, против, приема се. 13. За, против, приема се. 14. За, против, приема се. Сега становището като цяло. Забравили сме да гласуваме по 18 и 50. 18 за, против, приема се. 50 за, против, приема се. Сега окончателното гласуване по електронен път. Електронен път. Too many votes. Wir sind 26. Irgendwer ist zu viel. 26 подадени гласа. Един повече има. А сега вече е добре. 22 за, един не, два въздържали се. Докладът на колегата Масталка. Колега, имате ли желание да кажете нещо в началото? Заповядайте. Пане předsedo, я бих хотел požádat благодаря, господин председател. Искам да ви помоля да направите една малка езикова корекция във връзка с моето изменение номер 10. Моля да го обедините с изменение 33 на колежката Тейлър. Предлагам компромис да се добави към текста след думата consumers, потребители – Идеята е да се приведат в унисон езиковите версии. Въпросът не е принципен. Не виждам възражения. Можем да го включим в протокола и да го вземем предвид. Сега изменение 3 за, против. Още веднъж по-ясно за, против. Ще трябва да гласуваме електронно. Заповядайте.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 14 за, 10 против. Приема се. Изменение 4 за, против. Приема се. Изменение 5 за, против. Отхвърля се. 29 за, против. Отхвърля се. 30 за, против. Отхвърля се. 6 за, против. Отхвърля се. 7 за, против, отхвърля се. 31 за, против, отхвърля се. 8 за, против, отхвърля се. 9 за, против, отхвърля се. 32 за, против, отхвърля се. 10 за, против, приема се. 33 приключено, 11 за, против, приема се. 12 за, против, отхвърля се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 34 за, против, не е ясно. Ще трябва да гласувате електронно. 9 dafür, 14 dagegen ab. Отхвърля се с 14 против. 35 за против. И това не беше ясно. 35 електронно гласуване. Dafür. 15 за, 7 против, 1 въздържал се, приема се. 16 за, против, приема се. 17 за, против, отхвърля се. 18 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 36 за, против. Е, е, бих казал, че се отхвърля, обаче да проверим. 36 9 dafür, 14. 9 за, 14 против, отхвърля се. 20 за, против, приема се. 37 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. 40 за, против, приема се. 41 приключено, 42 също, 21 също е приключено, 43 също, 22 за, против, отхвърля се, 44 за, против, приема се. 24 за, против, отхвърля се. 1 за, против, приема се. 25 за, против, 25 гласувайте електронно. 15 за, 8 против. Приема се. 26 за, против. Отхвърля се. 2 за, против. Приема се. 27 за, против. Не е ясно. 27 електронно гласуване. vierzehn dafür neun dagegen angenommen; achtundzwanzig dafür за против отхвърля се. Становището като цяло електронно гласуване. Dafür, 22 за, 2 против, без въздържали се. Приема се. След това преминаваме към доклада на колегата Гало за клауд, за облак. Госпожа Герингер. Госпожа Герингер. заповядайте. Да, съжалявам, обаче името, което е подчертано, е грешно. Това е, е доклад, който се е, отнася по нова тема. Е, искам да благодаря за много доброто сътрудничество, което имахме. Разгледахме измененията в рамките на 2-3 дни. Нашите компетенции бяха ограничени в голяма степен, тъй като можехме да разгледаме само договорите, когато става дума за изчисления в облак, както и конфликти, които възникват. И спазването на законодателството в областта на защитата на интелектуалните права. Разбира се, изчисленията в облак ще се развиват и в бъдеще. Ние искаме да има услуги, които да бъдат съпоставими за хората, които ще използват тези услуги. Искам да благодаря на секретарията и на всички за доброто сътрудничество. Благодаря. Минаваме към гласуването. Изменение 1 на госпожа Лихтенбергер. За. Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Приема се. Компромис 1. За. Против. Приема се. Компромис 2. За. Против. Приема се. Компромис 3 за, против, приема се. 12 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, отхвърля се. Компромис 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 6 за. Извинявайте. 19. Ще трябва да гласуваме електронно. За 19 гласуваме електронно още веднъж. Bin einer zu viel, dann nehme ich mich wieder raus. Alles klar. Zehn. 10 за, 14 против, отхвърля се. Явно имало смисъл за електронното гласуване. 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 22 за, против, отхвърля се. 23 за, против, отхвърля се. Доклада като цяло, електронно гласуване. 23 за, без въздържали се. Поздравление за докладчиците. След това отиваме към доклада на колегата Стоянов. Колега Стоянов, искате ли да кажете нещо? Добре, гласуваме. Изменение 7. За, против. Не беше ясно, така че електронно гласуване. Изменение 7. 12 dafür. 12 за. 9 против, 2 въздържали се. Госпожа Лихтенбергер, заповядайте. Имам проблем с гласуването. Това. А, опитвам се, опитвам се да гласувам, но не става. Преместете се някъде другаде. Може би там ще можете. Продължаваме с 10 за, против, отхвърлен. 11 за, против, отхвърлено. 12 за, против, отхвърля се. 13 за, против, отхвърля се. 14 за, против, отхвърля се. 15 за, против, отхвърля се. 16 за, против, отхвърля се. 8 за, против, отхвърля се. 1 за, против. Гласовете електронно не беше ясно. Едно. По едно. 11 dafür, 11 dagegen abgelehnt. Отхвърля се. Две. За. Против. Отхвърля се. Три. За. Против. Отхвърля се. Девет. за. Против. Отхвърля се. 4 за. Против. Отхвърля се. 5 за. Против. пет гласувайте по електронен път. Dafür, 10 dagegen. 12 за, 10 против, 1 въздържал се, приема се. 6 за, против, отхвърля се. Докладът като цяло, електронно гласуване. 9 dafür, 8 dagegen, 7 Enthaltungen. 9 за, 8 против, 7 въздържали се. Приема се. Поздравление също на докладчика. Сега отиваме към доклада на хотелата Балдасар за подвеждащи рекламни практики. Колега Балдасар, имате ли забележки? Нямате. Може ли да гласуваме? Да гласуваме. Изменение 1 за, против, приемен. 2 за, против, приема се. 3 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. Становището като цяло за електронно гласуване, да, електронно. 22 за, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. След това следващия доклад на господ, колегата Стоянов за разплащателните сметки. Мисля, че можем да преминем към гласуване. 3 за, против, приема се. 9 за, против, е, бих казал, че се отхвърля, обаче да проверим електронно за 9. 17 за, 6 против. Приема се. 10. Мисля, че не трябва да гласуваме. 11 че само лингвистично изменение не се гласува. 11 за, против, отхвърля се. 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 12 за, против. Да проверим 12. 11 11 за, 12 против, отхвърля се. 13 за, против, отхвърля се. 14 за, против, отхвърля се. 15 за, против, отхвърля се. 16 за, против, отхвърля се. 17 за, против, отхвърля се. 18 за, против, Приема се. 19 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, приема се. 23 за, против, приема се. 24 за, против, отхвърля се. 25 за, против, отхвърля се. 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, Приема се. 28 за. Против. Приема се. 29 за. Против. Да проверим. За 29 електронно гласуване. Dafür. 15 за 9 против. Приема се. 30 за. Против. Приема се. 31 за против, приема се. 32 за, против, при... отхвърля се. 33 за, против, отхвърля се. 34 за, против, отхвърля се. 6 за, против, приема се. 35 за, против, отхвърля се. 36 за, против, отхвърля се. Сега към, 41 ли? 41. За, против, приема се. 7 за, против, приема се. 1 за, против, приема се. 8 за, против, отхвърля се. 2 за, против, приема се. И становището като цяло електронно гласуване.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 госпожа Регнер. 192 като правно основание става дума за защитата от излъчване. Тук здравето е засегнато в голяма степен, така че 192 е подходящ като правно основание. Госпожа Лихтенбергер, мога само да се съглася с колегите. Този спор постоянно го водим но ако разглеждаме сериозно защитата на здравето, разбира се, трябва да вземем член 192. Колега Стоянов, заповядайте. Dann der Bericht, ja bitte. Axel bitte. Also, deshalb, weil es sich gerade um Gesundheitsschutz тъй като всичко се върти около здравето. Член 31-32 от договор за Евроатом са правилни като правно основание, тъй като там става въпрос за защита от излъчвания. В 192 параграф 1 е потвър... и от правната служба от секретарията е потвърдено, че този член трябва да се разглежда само като второстепенен. Ако от чисто правна гледна точка разглеждаме нещата, а не от процедурна, то 31 и 32 трябва да останат като правно основание. Тоест, докладчикът предлага да останат 31 и 32. Моля да, глас... да вдигнат ръка тези, които са съгласни с докладчика. Кой е против? Електронно Електронно гласуване, моля. So, 13... 13 за, 11 против. Приема се в този вид. После Следващото правно основание докладчикът, моля. Благодаря. Става въпрос за това дали дали трябва да се вземе предвид член 95, параграф 3 и както иска Комитетът на регионите и комисията 112. Тук обаче има противоречие това единственото затова единственото правилно правно основание е 175 параграф 3. Няма възражение, т.е. съгласни сме с докладчика. После следващата точка Аксел Фос. Колегата Сперони всъщност има думата. Колегата Сперони.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 анализират, но предлагам да гласуваме за. Кой е... Кой е против? И можем да приключим с тази точка. Yeah, Ирен. So. Nachdem ich jetzt in meinen Unterlagen hier alles wiedergefunden habe. След като си намерих документа, който ми е необходим, ви приветствам на нашето изслушване. Искам да поздравя нашите, нашия експерт – А, не, не сме приключили, не, не са пълни документите. Тогава давам 5 минути почивка и продължаваме нататък. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Sekretariat sagt mir, wir sind jetzt voll. Секретариатът казва, че разполагаме с всички документи, всички са тук и сега ви моля да вземете местата. Искаме да започнем. Vielen herzlichen Dank. Ich Благодаря. Поздравявам ви с, сред, с, поздравявам ви сред нас като специалисти по въпроса за такси за възпроизвеждане за лично ползване. Антонио Суарес от Егида, Рина Ланшан Фор, а, известен френски певец Ирена Веднарих от Digital Europe Хавиер Бланк АЕ по Артис, Костас Росогло от БОИК, колегата Кастекс е нашия докладчик и искам да й дам думата в началото на изслушването. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред е, на нашите гости за участието им в това разискване. Несъмнено той ще бъде по-технически по своя характер, но има важно значение от една страна за финансирането на творците и също тяхната защита, що се отнася до частното възпроизвеждане и възпроизвеждане с цел излъчване беше реализирана медитация. Това беше възложено от комисаря Барние на господин Виторино. Целта беше да се намерят отговори, да се допълнят, да се обсъдят предложенията и заключенията, направени от господин Виторино. Аз е, няма да се спирам подробно на предложенията на господин Виторино, по-скоро ще ви дам е, думата. Разполагаме с време до 12.30 часа. Бих искала да оставим време, е, за да могат да се включат и колегите в залата, да има взаимодействие между депутатите от Европейския парламент и вас, защото има доста спорни въпроси. Ако искаме да постигнем компромис, намирането на решение, ще считаме, че това е голяма стъпка напред. Искам да дам думата най-напред на господин Антонио Суарес. Thank you very much and especially thank you for calling this audience. Благодаря че организирахте това изслушване и поканихте Дружества за колективно управление на права от Испания. На 30 декември 2011 испанското правителство взе решение да се съобрази с исканията на, свързани с възпроизвеждането за лични ползване. От 2012 компенсацията трябваше да се плаща от държавата, като се отмени предишната система, а именно компенсацията да се плаща от лицето, което прави копието. Преди това компенсацията бе в размер на около 119 милиона евро годишно. До януари 2012 Министерството на образованието предостави първа информация до правоносителите. Хазната няма средства да плати за компенсациите. Министерството каза на правоносителите, че максимално общата налична сума се е между 27 и 40 милиона евро вместо 110. През юни 2012 Испанския парламент одобри бюджета за 2012. През 2011 не бе прият бюджета заради парламентарните избори. В бюджета за 2012 сумата от определена за компенсации бе 5 милиона евро. През август 2012 испанските дружества за колективно управление подадоха жалба до комисията заради положението с компенсациите в Испания. През октомври 2012 според информация от пазара, премахването на компенсацията в Испания не е довело до промяна на цените, които се взимат от потребителите от, през 2011. Т.е. потребителите си плащат старите компенсации и пак да накоплатецът плаща компенсацията. Един вид двойно плащане извършват потребителите. През ноември 2012 Испанския парламент прие бюджета за 2013, където компенсациите си остават 5 милиона. През декември 2012 правителството одобри постановление, в което се определят правилата за изчисляване на компенсациите за 2012 година. Тоест, ще, системата ще има, ще въжи с задна дата. правителството излезе декларация, в която се казва, че новата система е разработена така, че да се намали компенсацията в бюджета до 5 милиона, независимо от реалното положение, реалното ниво на компенсации. Единствените източници за лично ползване са оригинали, придобити, а не дадени безплатно, като подарък. Също и радио и телевизионното разпръскване. Всички други източници се изключват. Всички частни записи извън споменатите се превръщат в нелегални в проекта няма мерки да се гарантира, че лимитът наистина ще се изпълнява. През 2013 Испанското правителство започна процедура да определи щетите, които претърпяват правоносителите заради записите за лично ползване през 2012 година. Наличието на средства за такава цел в бюджета на Министерството на културата бе 36 000 евро с, без ДДС в размер на 21 на 100. През 2013 испанското правителство все още не е установено щетите за 2012 година. Но, независимо от крайната цифра, правителството ще плати на правоносителите само 5 милиона. Независимо какви ще са крайните резултати от събраните данни. Ние имахме достъп до един доклад на консултанти, в който се казва, че се изключват източници на записи за лично ползване, налични по интернет. Независимо от това дали има ефикасни технически мерки или не. Според консултантите, всяка творба налична в интернет би следвало да включва и лиценз за възпроизвеждане, изрично или по подразбиране. Ако няма ефикасни технически мерки или лиценз, би трябвало да се счита, че потребителя може да прави колкото си иска копия и записи. Всички сме запознати с решението на Европейският е, съд. С подобно изключване се обхваща около 99% от записите за лично ползване. Според нас и според консултанта Всичките ще се считат за нелекални. Много странно би било същия консултант, който е направил проучване, възложен от платена телевизия, да заключи, че това няма да доведе щети за правоносителите. Правоносителите следва да разполагат със средства за правна защита. Само, че това изобщо не се обмисля в Испания, независимо от решението на съда от юни, 27 юни решението се цитират и липсата на гаранции. Не са приети законодателни актове след това решение. През 2006 та прокуратурата в Испания издава окръжно до всички прокурори, в което се казва, че копията от незаконни сваляния в интернет, незаконни качвания в интернет, би трябвало да са обект на изключение – Независимо по многократните искания на правоносителите, окружното не е било променено. От правна гледна точка, много трудно е да се защитава една компенсация, която не се плаща от лицето, правещо записа или копието. Независимо дали се прави копие за частно ползване или не, всеки данакоплатец плаща такса, което някакси не е логично. Ние си даваме сметка, че има празноти в системата. Прехвърлянето на таксата за данакоплатеца е дискриминация. оскъдъка на средства за покриване на щетите е в нарушение на задълженията и решението на съда. Предварителното ограничение на сумите, които се плащат на правоносителите, независимо от размера на щетите, също не е редно. Изключването на творбите по интернет. Също не е съобразено с решението на съда. Положението в Испания коства на европейските правоносители милиони евро всяка година. То няма да се промени от само себе си. Нито пък испанското правителство само ще се коригира. Правителството даже публично оповести, че е променило правата за частни копия и е разширило обхвата на изключенията, за да избегне изплащането на повече средства от държавата от предвиденото в бюджета. Правилата са направени така, че да не се надвишат 5 милиона заделени в бюджета. Даваме се сметка, че системата сама по себе си не отговаря на директивата. Но тя ще се остане така, докато Европейската комисия не реагира на жалбата, която бе подадена от испанските дружества за колективно управление на права, а по-късно и от около 20 различни организации на правоносители – Комисията дава актуална информация за диалога си с е, испанското правителство на организациите за колективно управление. Същевременно последните следят и работата на комисията. Измина повече от една, една година след подаването на жалбата. Наскоро комисарят Парния, когато даваше отговор на въпроси на госпожа Кастекс и господин Машит, каза, че след три тура на диалози с испанското правителство, комисията все още събира всички елементи необходими за правилния анализ на испанското законодателство, преди да обмисли бъдещи мерки. От гледна точка на правоносителите в Испания, диалогът доведе до това, че според испанското правителство липсата на реакция от страна на комисията е карт план ще се използват правата на правоносителите. не се изпълняват новите разпоредби от проекта, нито пък тарифните системи. Изключването на творците от Латинска Америка, от Америка, също са факт за погрешното тълкуване на испанското правителство. Излиза, че системата в Испания не е длъжна да се съобразява с, испанско, с европейско законодателство, нито пък с реалността. Нещо, което, за което предупредиха правоносителите от самото начало. Благодаря. Vielen herzlichen Dank, Herr Suarez. Dann kommen wir jetzt zu Monsieur Chamfort. Господин Шамфор, заповядайте. Bonjour, mesdames et messieurs. Добър ден, дами и господа. За мен е удоволствие, че бях поканен тук. Нямам навика да се изявявам на подобни форуми. Аз пиша песни и също ги изпълнявам. И искам да се спра на въпроса за възнагражденията, свързани с частното възпроизвеждане. защото се нанасят съществени щети. Ние се опитваме да избегнем това в Франция от името на творците, които представлявам днес. Мога да го кажа. И въпреки, че аз представлявам предимно музикантите, същите проблеми и ги изпитват и останалите творци. Трябва да има справедливо възнаграждение, което е между 10 и, 5 и 10%, в зависимост от страната. Има три части, които са представени разпространителите. Те не създават продукта, а го разпространяват само от гледна точка на творците и от гледна точка на потребителите. Трябва да бъдат разгледани нещата. Вносителите могат също да оправдаят своето участие в създаването и разпространяването на културно многообразие и да продължат да участват в продукцията, която разпространяват, за да се гарантира широко представителство на различните култури. 25% от приходите за творците, които идват от таксите за възпроизвеждане за лично ползване, се реинвестират. И финансирането от този източник позволява да се финансират фестивали, както изложби, също да се финансират уличните артисти и прочие. Тоест да се даде възможност за изява на творците чрез подобно финансиране. Освен това, това води и до създаване на работни места, до а, развитие на туризма, а, също е благоприятно за потребителите. И ако не е възможно да се ползват тези такси за възпроизвеждане за лично ползване, това ще бъде сериозно ограничение за творците, както и за обществеността и изобщо за всички. Аз си направих бележки, малко съм ги пообъркал тъй като нямам опит в подобни презентации. В Париж има музикален фестивал за рок. Той се финансира чрез такси за произвеждане за лично ползване. Хората купуват нещо като билет, струващ 5 евро. за три дена достъп. Обаче, ако се купи нормален билет, се получава много по-висок, трябва да плати много по-висока такса, над 200 евро. Считам, че това е погрешно и това трябва да е послание, което е необходимо да отправим към разпространителите. В държавите, където не се прилага такси за възпроизвеждане за лично ползване, цените са много по-високи. Например, в Обединеното кралство, в сравнение с Франция. тримата партньори могат да спечелят от продължаването на прилагането на такса за произпреждане за лично ползване, защото по този начин може да се насърчи културното многообразие, за да могат творците да се изразяват в среда, в която те се нуждаят от подкрепа. Потребителите също ще могат да извършват копиране, без да нарушават авторските права. Всичко това води до обогатяване на културата чрез мултиплициране на това, което се предлага. Съжалявам, че говорих може би малко объркано. Обеден съм, че большинството от творците биха казали същото, което казах и аз днес пред вас. Благодаря. Благодаря ви за вашето изказване. Сега ще дадем думата на Ирена Беднарич от Цифрова Европа. Презентацията ще се появи на екрана всеки момент. Първо искам да ви благодаря, че ме поканихте като представител на ICT, на ИКТ и потребителската електроника. Изказването ми ще акцентира върху следните два момента. На първо място, тъй като времето е ограничено, накратко ще очертая проблема, свързана с частните копия често чуваме, че няма никакъв проблем, просто да ви опросне паметта. След това ще се спра на доклада Виторино и ще ви кажа какво е нашето мнение за препоръките, които в момента обсъждате. На първо място, накратко ще опиша начина по който ние виждаме екосистемата на творчеството. В ИКТ ние се нуждаем от добро съдържание, за да продаваме нашите устройства и платформи, също както и сектора за съдържанието се нуждае от нашите устройства и платформи, за да стигне до публиката. Причината, поради която изтъквам тази симбиоза, е, че много често чуваме твърдение, че ИКТ сектора се опитва да убие културата или че се движи в тази посока. Тоест има един опит за противопоставяне на двете страни. Много лошо от бизнес гледна точка би било да се опитаме да направим точно това. И така, какъв е проблема? На първо място не трябва да забравяме, че таксите, основани на устройства, са една система, създадена през 60-те години. Значи говорим за други времена, различни модели за консумация и разпространение. Трябва да учтем факта, че света претърпя радикална промяна. Затова и трябва да се преосмисли начина на работа на цялата система. Какви са трите основни проблема, свързани с системата, тъй като много често чуваме, че няма проблем с системата? Според нас има три основни проблема, върху които трябва да се работи. Господин Виторин всъщност ни помогна, като ни даде насока по много от тях. На първо място, липсата на последователна методология – Минаха близо 30 години, откакто обсъждаме таксите на европейско равнище. Аз лично от 8 години правя това. И все още обсъждаме основите, основните неща. Все още има лица, които казват, че таксите имат за цел да компенсират срещу пиратството. Имаме практика на съда в Франция, да речем, където се казва, че източниците трябва да са законни. Има и две решения е, има два, две дела, които се гледат в Европейския съд, по които скоро ще има решение. Относно методология, все още чуваме за понятието право на запис, при условие, че имаме практика в съда, като по делото Мулхолан във Франция, където ясно се казва, че копирането е изключение. Ще видим, че в препоръките на Виторино понятието копие е устаряло. Вече човек не се нуждае от копие, за да се наслади законно на дадена творба в дигиталния свят. И така, липса на последователна методология. Лип... На второ място, липса на последователни системи за събиране на такси. Системата трябва да се оптимизира, за да имаме реални плащания. На трето място, липса на ефикасни системи за разпространение. Тук винаги визирам констатациите на Сметната палата във Франция, които са много важни. Сметната палата всека, всяка година преразглежда начина на работа на колективните дружества. Кръчетата, които виждате, и след са преминаването на пари от едно дружество в друго, преди да стигне до легитимния правоносител. Според изчисленията на Сметната палата, когато се плаща такса като вносител или производител, парите преминават през, средно през 6 дружества, преди да стигнат до твореца. И палатата казва, цитираме, тъй като не искам да го обвинява, че аз сама си измислям, палатата казва, че ролята на тези шест дружества посредници е, е просто като на, на празни звена в веригата. Получават пари и ги изпращат по-нататък. Комисията много добре се опита да намери количествено изражение на парите, които се отдържат от посредниците, от дружествата за колективно управление, преди да стигнат до правоносителите. В оценката на въздействието, което ще видите, според комисията, през 2010 основните дружества са събрали 3,6 милиарда задължения за правоносителите. Просто искам да цитирам това, за да ви кажа, че не всичко е съвсем розово. Какво направи бившия комисар Виторино? Какво може да направи сектора? Дигитална Европа призовава комисията и парламента да изпълни препоръките на Виторино. Виторино, както казах, се опита да пригоди една система, създадена през 60-те, когато обстановката не бе дигитална, към днешната реалност. Имаме проблем с вътрешния пазар. Трябваше медиатор да ни каже това. На второ място, нещо, за което не трябва да забравяме. Според господин Виторино има голяма промяна в моделите за потребление. Има промяна от собственост на съдържание към достъп на съдържание. Аз не си купувам вече физическото CD, а достъп до съдържание, което е законно придобито. Тук човек не трябва да е експерт, за да разбере, че когато имаме достъп до съдържание, въпросът за копието остава на заден план. Та според господин Виторино, най-добре би било да се опитаме да намерим нови модели за обещетяване на правоносителите, които се базират на ексклюзивното право защото то ще е тенденцията в бъдеще. Ексклюзивното право, лицензиите. Трябва да направим така, че да се обещетяват правоносителите по силата на система, която е устойчива и съобразена с потреблението на съдържание. Копията при лицензи не трябва да водят до такса. Тук бих цитирала делото за копирните машини в Altercase, защото се разли... моето мнение се различава от това на колегата. И така, имаме проблем с вътрешния пазар. Какво предлага господин Ветерино, за да се реши проблема? Според него таксата трябва да се плаща в страната на местопребиваване на клиента. Значи, ако е страна на происход, всички се насочат там, където няма такива такси, затова сме страната на последно ползване. Мисля, че имаме свободно движение на устройство от ИКТ преди окончателната продажба в Европа. И на трето място, господин Веторино се опита да отговори на два въпроса. Първият пак е свързан с вътрешния пазар и на второ място приложимостта на делото Падалан. Какво се казва в решението по това дело? Нещо съвсем просто. Ако вие сте бизнес клиент, банка, няма презумпция, че се използва нещо за лични цели, защото банката не би трябвало да прави копия за лично ползване. На теория би трябвало да имаме едно предварително освобождаване, изключение, т.е. за бизнес клиентите не трябва да има плащане на такса И така препоръчва се подобна предварителна система за предварителен анализ. И на второ място, човек трябва да прецени дали крайният купувач е юридическо лице или не, за да се въведе подобно изключение, предварително изключение. Най-практическото решение на проблема е таксата да се плаща на ниво търговец на дребно. За тези, които не са много добре запознати с е, тази фантастична тема, таксите в момента се плащат на ниво вносител. Всеки път, когато компютър премине границите в Германия, се плаща немската такса, в Австрия австрийската такса. Е, От тогава се връж... отивате в Германия и казвате, моля да ми върнете сумата, тъй като аз платих таксата в Австрия такса на ниво търговец на дребно решава двата проблема – свободно движение на стоки и дискриминация. Относно принтерите и таксите за принтерите, трябва да се постави по-голям акцент върху таксите на операторите, отколкото таксите за хардуер. Няма да навлизам в подробности, но принципно за принтерите има системи като в Белгия – когато се купува принтер, се заплаща и по ДДС също получавате декларация, искане за информация, колко копия сте направили и вече плащате допълнително, освен таксата, която сте закупили при самата, която сте платили при самата покупка на мултифункционалния принцип. Относно щетите, как да се дефинират Те са в основата на всички такси, но 30 години минаха и все още не знаем как да измерим тези щети. Какво казва Виторино? Той дава много полезни насоки. Според него трябва да се вземат предвид понятието пропусната печалба. Какво означава това? Таксите съществуват, защото ако си купя CD на Бенабар, например, мога да си направя копие, което да ползвам в колата, което означава, че аз не съм си купила още един оригинал за колата. Тоест има загуба. Пропусната печалба, защото не съм си купил още едно CD. Според Виторино трябва да направим така, че да се съобразим с очакванията на потребителя. Доколко хората са готови биха били готови да платят повторно за трети път за даден оригинал, ако не могат да правят копия. И ще приключа с нещо, което е доста интересно. Насоки, които ни дава съда на европейските общности. По многото дела с които бе на цвета имаш доста интересни констатации. Ще се спра на едно нещо – делото Амазон и презумцията за използване. По делото Падуан, както бе казано, според съда, ако човек е бизнес клиент, банка не трябва да плаща таксата. Точка. Всичко е ясно. Какво става, ако е физическо лице? Има ли презумпция за ползване? Според съда да. Има презумпция за ползване, т.е. може да се приеме, че ако човек купи DVD, който позволява записване, да, може да има презумпция, че ще се правят частни копия. Но, и това е много важно, по делото Амазон съда въвежда опровержимата презумпция за използване. Ако вие можете да докажете, че на картата си SD имате само снимки от отпуската си, трябва да ви възстановят таксата, защото не си правите копия за лично ползване на даден оригинал и затова не трябва да ви се начислява такса за нещо, което вие не ползвате. Благодаря. Благодаря за тази подробна презентация. Сега Хавиер Бланк от АЕПО Артис. Заповядайте. Добър ден, благодаря за тази възможност, която давате на АЕПО Артист. Ние представяме дружества за колективно управление на авторски права. Нашата организация представлява 35 структури, които се занимават с управление на авторски права. И представляваме над 400 хиляди изпълнители и други творци. През 60-те години, години а, се а, създаде за изпълнителите, за творците. А, не може да има авторско право без колективно управление на това авторско право. Когато правят а, записи, когато създават а, своите творби, а, тези творци имат а, право на а, възнаграждение и техните права трябва да бъдат защитени на международно европейско ниво. Сред тези права на възнаграждение за изпълнителите има също компенсация, свързана с възпроизвеждането за лично ползване. Сред нашите членове има поне една трета от възнагражденията на изпълнителите са резултат от подобни а, такси. Таксите за възпроизвеждане, за лично ползване са се развивали през годините, докато се стигне до хармонизиране чрез директивата от 2001 година. има развитие днес чрез използването на нови технологии, на цифровата среда. Това позволява да се постигне а, равновесие на а, интересите между изпълнителите и а, потребителите. Тези такси, както беше казано от господин Шамфор, се използват в голяма степен за насърчаване на културното многообразие. Докладът на господин Виторино не отчита някои резерви. На първо място проблема създава възможността за контролиране на копирането и лицензирането на копирането, да се контролира възпроизвеждането, което да е изключително в сферата на компенсации за възпроизвеждане за лично ползване. Това е изключително строго по отношение на потребителите. Е, освен това създава въпроси, свързано с общностното право. Затова съда неотдавна реши, че не е възможно в държавите, където има изключение, е, да се прилагат разпоредби, свързани с възнаграждението, особено, що се отнася до възпроизвеждане в рамките на лиценз. Предлага се събирането на таксата да става на ниво търговец на дребно. В много от държавите обаче това сега се прави при производителите. Прехвърлянето на тази тежест върху търговците на дребно е важна стъпка. Това ще струва доста скъпо. И това е система, както ще видите на таблицата, която ще покажа, че не действа много добре. Разпоредбите, които обсъждаме тук, бяха също потвърдени и от съда. Има прецизиране чрез съдебната практика на съда. Има системи, които целят да се осигури прозрачност за потребителите, също времено да могат да се събират възнагражденията чрез таксите за възпроизвеждане за лично ползване. Системата към момента по отношение на устройствата и също правото да се направи едно копие. Имаме примера с Испания, там има альтернативна система, свързана с тези такси за възпроизвеждане. Разпоредбите към момента могат да бъдат адаптирани към новите начини на възпроизвеждане и съхраняване на записи. Системата действа добре, въпреки това, което се твърди. Моята колежка от Digital Europe даде някои примери. Има една таблица, представена в Франция, където се казва, че средно 6 дружества посредничат, докато други се твърди, че това е максимума. Тези записи се е, използват и за търговски цели, до обогатяване водят на някои от е, производителите. Те разполагат със съдържанието на изпълнителите. 30% от възнаграждението е, на изпълнителите идват от таксите за възпроизвеждане. Тяхната работа е много трудна, изисква сериозно обучение, дълго обучение, практикуване ежедневно. Затова е нормално, когато е, направят запис, те е, до да имат право на възнаграждение комерциализацията на тези продукти не са еднакви, съхраняването не е еднакво. Има различни устройства, които се е, използват, е, за да се слушат тези изпълнения. Маржа за индустрията няма да бъде сериозно е, засегната от тези такси за възпроизвеждане, както виждаме примера с Испания. Трябва да сме разумни и трябва да имаме предвид колко важно е творчеството, и не може да се допусне всеки да може да прави копия без да плаща за това. Възнаграждението е важен елемент на защитата на правата на изпълнителите, в частност и изобщо на творците като цяло. Благодаря за вниманието. Благодаря. От господин Костас Кослуго от Организацията за защита на потребителите. Трябва да изразя разочарованието си защото ние търсим решение вече 5 години. Аз съм част от заинтересованите страни. Бях много изненадан от предишните оратори, които казаха, че системата работи перфектно. Аз имам идеи как да подобрим работата й. Трябва да се дискутират альтернативи на сегашната система. Бях изненадан също, когато ставаше въпрос за изключенията от таксите за лично копиране. Директивата относно копирането за лично ползване не казва нищо за устройствата. Таксите за лично копиране не са само една от системите. Според мен е въпрос на политически избор, защото Европейският съд е тълкувал европейското право в областта на копирането. Съветът е провеждал дебати. Въпросът, е, въпросът за личното ползване е представен пред съда в Люксембург и има становище по въпроса. Ние напълно подкрепяме заключенията на господин Виторино. Първо, има проблем с вътрешния пазар господин Виторино говори за проблеми на вътрешния пазар. И второ, сегашната система е създадена през 60-те години и вече не е подходяща за новото време. Трябва да помислим как да я заменим. Това няма да стане още утре, разбира се. Нашата позиция винаги е била, че в краткосрочен план трябва да обсъдим как да направим сегашната система по-ефективна и по-законна. Но в дългосрочен план план, трябва да кажем, че не можем да останем в рамките на сегашната система. Тя просто не работи. Ние много пъти сме представяли проблемите пред а, а, търговските камери. Те обаче те обаче не обръщат достатъчно внимание на този проблем. Мисля, че четири от препоръките на господин Виторино могат да срещнат пълна подкрепа. Първата е прозрачността. Тоест, как се управляват и администрират таксите? Прозрачност по отношение на крайния потребител. Потребителят има право да знае за какво плаща. Мисля, че всички ще се съгласят, че таксата трябва да е разумна. Цената трябва да се опира на това, което потребителят може да плати. Втората точка е изясняването на изключението от плащане на такса. Става ли, тук става ли въпрос само за е, изключение от личното право на копиране? Ние сме правили проучвания заедно с други потребителски организации в Европа. Питали сме звукозаписни компании, адвокати, за да се опишат характеристиките на личното копиране. От Генерална дирекция Пазари получих много прост пример. Ако моят син Ако, ако попитам моят приятел как мога да направя копие, това легално ли е, закон, законно ли е? Да, да, това е законно. Но според правната оценка в много държави, това не е законно, а е незаконно. Така че, нека първо да постигнем съгласие по това какво е изключение от лично копиране. Това е нещо много интересно. По отношение на приложното поле, и, да, имаше дискусии за бизнеса и професионалната употреба. Да, има някои насоки от Европейския съд, но има и проблем с източника. Не мога да си представя, че директива която предвижда компенсации за определено лично използване, ще включва и нелегалното копиране. Тя трябва да бъде съобразена с правото в областта на личното копиране в държавите членки. Това е много важно, защото директивата за копирането представя списък са случаи, които са специално изключени от плащането на компенсация. Например, когато става за въпрос за копия, свалени от законни онлайн източници. И понякога се получава двойно плащане за сваляне от едно и също устройство. Европейският съд потвърди препоръките на господин Виторино, често слушаме да се говори за компенсации. Това означава, че системата а, трябва да компенсира загубата на печалба поради личното използване и копиране. Мислим, че имаме различни ситуации, в които потребителите копират. В директивата за личното използване се говори за минимални щети. Това, което е минимално, не трябва да бъде облагано с такса. Ако потребителят прави копия, като конвертира файла в друг формат или прехвърля песен от един носител на друг, трябва да се очаква, че потребителят ще. Те купува същия албум или същата песен няколко пъти, само за да може да слуша една и съща песен на различни устройства. Тук не трябва да има компенсации. Потребителите не трябва да отговарят за липсата на такава компенсация. Потребителите трябва да могат да правят бекап копия и да свалят от едно устройство на друго. В някои държави такса беше въведена и за записите на SD карти и цифрови камери. Аз няма да отида, например, в университета и да си направя копия на някаква книга, без да платя за това, естествено. Трябва да проведем открит депат за новите системи. Много жалко, че Европейската комисия фокусира усилията си на това да се говори за дългосрочните аспекти. Да, но това не, но това не прави нуждата от цифрова система по-малка. Европейската комисия трябва да организира подобен дебат – потребителите и правоносителите ще бъдат изцяло компенсирани. Трябва да отговорим на изискванията на потребителите. Компенсацията трябва да покрива не само първото сваляне на съответния продукт, а също и последващите. Това трябва да бъде включено в цената на покупката. Тоест, трябва да се избегне по всякакви начини потребителят да плаща два пъти. Имаше дискусия за Испания и Великобритания, например. В Великобритания няма изключение от правото на лично използване. Възможно е таксата не винаги покрива тези изключения от личното, правото на лично използване и копиране. Благодаря. Благодаря. Сега можете да задавате въпроси и отговори от страна на всички колеги. Първо на госпожа Галоли да дам думата или на докладчика. Oui, euh, je voudrais faire quelques... Бих искала да направя някои наблюдения. Първо искам да уверя представители на Digital Europe. Що се отнася до прозрачността и практиките на дружествата за колективно управление, изглежда се забравя, че имахме една тежка година, в опит да се коригира положението. Правилата за прозрачност, за управление, свързани с дружествата за колективно управление, не гарантира, че ще бъдат избегнати злоупотребите. Това е първият аспект, на който исках да обърна внимание. На второ място, читам, че следва да се има предвид факта, който беше установен от множество проучвания, че електронните устройства не са по-ефтини в държавите, където няма копиране за лично ползване, като в Великобритания, което означава, че потребителят не е облагодетелстван. Потребителят се възползва в степента, в която е възможно при преразпределението на събираните такси за организирането на спектакли и прочее и да плаща по-ефтине цени за билети. Знаеме, че Nokia беше купена. Задавам се въпроса дали можем да защитим Европейския съюз или не, по-добре е тази такса да продължи да се налага на вносителите и на производителите, които са, не са европейски, за да може да се защити европейската економика. Тази а, такса сега искаме да я прехвърлим на дребните производители или на търговците на дребно. Системата, която се предлага от господин Виторино, е изключително обременителна, трудна за прилагане, скъпоструваща и аз не виждам какъв е интереса, освен, че може да доведе до една по-сериозна криза. Госпожа Кастекс, колега Енгстрел, заповядайте. Thank you have... Благодаря. Веднъж да имаме чудесна възможност да подобрим вътрешния пазар в Европа, просто като примахнем правила, без да въвеждаме ново сложна бюрокрация. Просто примахваме неща, които са устаряли и пречат на вътрешния пазар. Това е чудесна възможност. Тези такси не са основателни, изобщо, бих казал. Най-малко от етична гледна точка. Аз имам редица хард дискове вкъщи и DVD-та. Аз ги купувам. Защото имам видеокамера, заснемам семейството си, затова ми трябва всичко това. Не си купувам музика, която да съхраня на тези дискове. Аз не, не бих могъл да купя музика за да изпълня диск с 1 терабайт. Е, една песен от порядъка на не знам, това би било много скъпо. Никой не го прави. Диск 1 терабайт може да съхранява около половин милион, 1 милион песни. Ако се плаща по 99 цента, къде ще му излезе края? Никой не го прави. Всъщност това не се и случва. Подобни големи дискове не се запълват с музика, която е купена. Важно е да не забравяме, че става въпрос само за легални, законни копия, не с пиратство по интернет и нелегални копия. Защото не може да кажем, това е незаконно, ма трябва да си плащате за правото да използвате незаконни неща. Това е просто нелогично. Става въпрос само за хора, които си купуват легална, законна музика. Аз тези хард дискове не ги използвам за музика. Мобилния телефон го използвам за телефонни разговори и за СМС-и. Не го използвам основно, за да съхранявам на него музика, която съм си купил от някъде другаде. Така че просто всичко това е нелогично. И пак искам да повторя. Става въпрос за компенсация за законно закупени песни и филми. Ако производителите и правоносителите така нататък смятат, че трябва да бъдат компенсирани заради факта, че някой, който си купи седи, може да ги слуша по мобилните си устройства, просто да вдигнат цената. и така е на пазарната економика. Ако смятате, че губите средства, защото когато някой си купи CD, може да го слуша, ами, служете по-висока цена. Това е пазарната економика. Просто системата в... по-настоящем е нелогична. Това е чудесна възможност, както каза, да се подобри работа на вътрешния пазар, просто като се махнат неща, които са толкова остаряли, че вече няма никакъв смисъл в тях. Госпожа, госпожа Ниблер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички експерти за този дебат. Той е много интересен. Ние установяваме и аз лично не се занимаваме за пръв път с тази тема. На мен ми е трудно да из... опиша своята собствена позиция. Колегата Енгстром каза, че системата е просто такава и че тези такси на вътрешния пазар са оправдани. Да, но след като чух е от експертите, че 5-10% от това, което творците получават за своята креативна работа, само 5-10% идват от тези такси. Ако това отпадне, може би ще се промени цялата економическа верига и трябва да разгледаме този въпрос по-подробно, преди да постъпим толкова радикално. Нашата комисия трябва да си изгради мнение. Много ми е интересно какво ще предложи докладчикът. Може би самите докладчици трябва да дефинират по какъв начин, как ще стигнем ние до едно единно становище. Мисля, че ние сме за хармонизиране. Ние също не искаме да има двойно натоварване. Но всички сме съгласни, че трябва да има справедливо възнаграждение за творците. трябва, от една страна трябва да търсим интересите и да защитаваме интересите на творците, от друга страна да се съобразяваме с новите изисквания на цифровата ера. Като законодател за нас е трудно, това е трудна задача. Аз лично все още не съм сигурна как бихме могли да се справим и от страна на парламента през следващите месеци трябва да бъде подадено едно разумно предложение. Днес не, не искам да изкажа своята позиция, защото искам да го обсъдя още веднъж с колегите си от политическата група. Да, защитата в интернет е разумна и трябва да бъде гарантирана. Трябва да бъдат защитени тези креативни хора на изкуството. Трябва обаче да бъдем практични и да се съобразяваме с това, което предлага живота днес. Трябва да. На, може би сега не е моментът да се търси законодателно решение, да се направят само някои препоръки. С изключение на дефинициите, които ще трябва да изградим сами. Вероятно, ще е полезно да пристъпим напред с вземането на свои собствени решения. Колегата Стоянов, заповядайте. Трябва действително за пореден път обсъждаме тази изключително сложна тема и се радвам за това изслушване, което доведе до нашето знание и мненията на хора, които са директно замесени във въпроса. А, моето лично мнение по този въпрос е, че да се налагат такси за копиране за лично ползване е абсолютен нонсенс. Нещо, което а, може да е имало някакъв смисъл някъде далеч назад във времето, когато майка ми е била дете, да кажем. И тогава опасността от възможността да копираш за лично ползване – и да копираш с цел разпространение е нелегално е била действително реална. А, освен това не трябва да се забравя, че на практика, когато ти си купуваш един продукт а, на интелектуалния труд, ти плащаш за две неща, според мен поне. Едното нещо е а, самото съдържание и второто нещо е услугата за това да ти бъде доставено копия от това съдържание защото преди време на практика не е можел всеки да копира, само който разполага с съответната техника. И да кажем, ако аз имам една книга в къщи и искам същата тази книга да я имам и в офиса си, аз ще трябва да я купя втори път, второ копие, защото просто не мога да си направя мое собствено, тъй като нямам печатарска машина долу в мазето си, на която да отпечатам тази книга. Но ако аз хвана тази книга и я препиша на ръка, има ли някой, който смята, че аз трябва да платя такса за това, че съм преписал книга, която вече съвсем законно съм купил и платил? Не мисля, че би могъл някой да повдигне такова възражение или да каже, че на химикалките и на листите трябва да се налага такса, защото видите ли аз съм си направил труда да препиша нещо. И това е един много груп пример, който е невъзможен за възприемане в момента. Той е бил реалност преди хиляда години. Но а, в момента, в а, нашето време, за много неща, включително и за книгите след появата на електронни книги, е вече въпрос на лично удобство и на лично улеснение възможността те да се копират на различни носители. Затова според мен идеята, че ти плащаш за а, копието а, като вид услуга, когато купуваш продукта, вече е абсолютно устаряла и тя трябва да бъде напълно пренебрегната. Т.е. потребителя плаща единствено и само за съдържанието. И оттам нататък а, е в интерес на самия бизнес и в интерес на самата индустрия да позволи на този потребител да копира това съдържание колкото пъти си иска, когато става дума за неговото за неговото лично ползване, когато потребителя го ползва за себе си или в рамките, да кажем, на семейния си кръг. Защото когато им налагате на потребителя ограничения върху възможността той да копира един продукт за лично ползване, когато той го е купил и го е платил вече съвсем законно, вие го тикате на сила този потребител да спре да го купува законно и да почне да се възползва от всички възможности, които в съвременето дава, да ползва и да придобива този продукт незаконно, без да го плаща. Имайте предвид а, а, това, когато, това трябва да се има предвид, когато разсъждаваме за напред. За мен личното копиране трябва да бъде напълно, свободно и безплатно. Но в същото време борбата с копирането, което е с комерциални цели, не е за лично ползване, с цел някой да а, се възползва от интелектуалния труд на някой друг, също трябва да бъде много безпощадно. Благодаря ви. Danke. Jetzt habe ich noch Frau Wikström, dann habe ich eine Frage und dann gebe ich Frau. Сега госпожа аз имам един въпрос и давам пак думата на докладчика. Благодаря. Тази сутрин като се събудих, се пуснах музика. Това е музика, която обикновено не слушам. Една песен на Майкъл Джексън. Няма значение дали сте черен или бял. Днес оставям с такова впечатление, слушайки колегите, че няма значение дали сте черен или бял. Но при този въпрос тук е важно дали сте млад или стар. важно е, когато законодателните органи са внимателни и, и че трябва да отчитат всички тези неща. Всички, които ме познават, са наясно, че аз защитавам едно добро обещетение за творците. Това би го направило до последния си дъх. Но имаме нова парадигма. Преди няколко години настъпи тази промяна е, и младите хора са наясно. Ние а, искаме да погледнем към бъдещето и за пръв път аз съм напълно съгласна а, с а, моя колега, пиратът. Ние трябва да имаме законодателство, което да отговаря на съвремието и не трябва а, и трябва да създадем нещо, което а, да има смисъл за младите хора, а не само за по-възрастните от нас. Ние трябва да примахнем онези елементи в законодателството, които нямат вече смисъл. Считам, че въпросът е изключително сложен. Може би най-сложният за мен от всички въпроси, с които сме се занимавали до сега, свързани с интелектуалната собственост. Но ние трябва да погледнем към бъдещето, не само към себе си, но и към нашите деца и по-далече как можем да оправдаем налагането на такси върху оборудване, което в скоро време ще излезе от употреба. Искам да благодаря на всички, които се изказаха, на всички оратори за техния принос към днешната дискусия. С удоволствие ще разисквам тези въпроси с докладчика. Аз вярвам в чудеса, вероятно тя ще дойде, ще излезе с нещо, което да е адекватно. Аз съм готова, така или иначе, да дам своя принос в процеса. Колега Маси, пък дали Далибри, още веднъж. Този апел към нашето колективно съзнание като законодател тук трябва да защитим а, а, творците. Това е равнозначно да защитим Европа. Не бива да изпускаме възможността. Не трябва просто да се облягаме назад спокойно, а да действаме в защита на нашите европейски хора на изкуството и мрежи. Трябва да кажем на комисията и съвета достатъчно. Трябва да защитим хората на изкуството. Наша задача е да направим това. Благодаря, госпожа Ниплер. Благодаря, господин председател. Имам само един въпрос към нашите експерти. По предложението на колегата Енгстром да няма вече такса. Тогава какво ще стане? Как, как ще се промени ситуацията или няма да се промени? Бих искала нашите експерти да оценят тази ситуация. Аз имам също въпрос към госпожа Бетерих. Ние разбираме, че в различните държави членки има различни практики. Дали може да отговорите по-подробно на въпроса относно вътрешния пазар? Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам сърдечно да благодаря на всички взели думата, на експертите и на колегите. Отбелязах си следното отказването. С няколко изключения, включително и Крисчен – който иска изцяло да се премахна такива такси. Като изключим тези малки изключения, повечето колеги бяха за подобряване на сегашната система. Внимателно изслушах господин Росогло и това, което той каза от името на потребителите. Той каза, че първо трябва да подобрим и след това да променим радикално системата. Това съответствие на дискусиите ни с господин Веторино, когато той дойде да представи своя доклад. Той из... изготви доклада, след това проведохме изслушване. И междувременно той промени мисленето си. Все още съществува такси за произвеждане на лично ползване, т.е. намираме се в един междинен етап. Има обаче развитие. Аз не считам, че тъй като имаме интернет, тъй като имаме 4G, тъй като имаме различен достъп и то незабавен достъп до съдържание, което може да бъде съхранявано в изчислителен облак и прочие, че това ни лишава от нуждата от такси за възпроизвеждане за лично ползване. За сега ние нямаме винаги достъп до безжичен интернет, понякога сме в самолет или в зони, където няма Wi-Fi. От друга страна, когато нямаме достъп до Wi-Fi или сме в 3G или 3.4, ни струва доста скъпо да се свържете с 3G или 3.4 непрекъснато, за да слушате музика в стриминг режим. Става дума за комфорт, за рационалност и хората ще продължат да копират върху личните си устройства. В дискотеките често те разполагат с това непрекъснато. Така че не е толкова далеч момента, когато можем да кажем, че няма да се нуждаем от а, а, възпроизвеждане за лично ползване, защото имаме достъп. Не можем а, да се откажем от една такса, която е съществена част от възнаграждението за а, творците, за изпълнителите и които могат да се използват а, за разпространение на културна продукция кога можем да решим, че не са необходими. 5-10 повече години трябва ли да чакаме и през това време да не се плаща а, на изпълнителите? Да, несъмнено ще има развитие. Ще видим как ще се развие технологията, как ще бъде разпространена тя сред обществеността, за какво ще се използва и тогава да видим дали можем да направим промяна в таксите за възпроизвеждане за лично ползване. Вие казахте, Мариан Гало каза, че що се отнася до прозрачността на управлението, е необходимо да се направи а, необходимото. Въпросът е къде да се събира тази такса кой е момент. Е, идеята това да става максимално близко до крайния потребител е, е доста изкушаваща, но това изисква доста високи разходи и ще съставлява съществена административна тежест. Ако искаме всички магазини за продажба на дребно да преминат към други касови машини, за да могат е, да събират тази такса, те ще ни казат, че не сме в ред. Е, това е въпрос също, който трябва е, да разгледаме, за да видим какво може да се направи. Надявам се, че ще разгледаме този въпрос, въпреки че е доста технически, но въпрос, който стои на нашето внимание. Искам да подчертая този аспект, точно къде и какви да бъдат елементите за модернизиране на системата, която можем да се представим. Искам на този етап да ви благодаря за това, което казахте. Моят доклад ще бъде представен до утре, евентуално. Благодаря. Сега, колегата Ниплер, какво, какво ще стане в случая на колегата Екстрем? Какво ще стане, ако таксата отпадне? И моят въпрос вътрешния пазар на, към госпожа Бетнарих. И госпожа Беднарих и ще имаме още 5 минути време. Благодаря. Аз ще бъда кратък, въпреки че въпросът е интересен. Що се отнася до изпълнителите, това ще означава, че една трета от тяхното възнаграждение ще изчезне, свързано с защита на интелектуалната им собственост. И това няма да бъде компенсирано с нищо. Няма нищо чудотворно, което да им позволи да получат от друго място възнаграждение. Тоест, ако добавим и други проблеми, ще означава, че половината от възнаграждението ще изчезне. В Франция, например, е така. Защото част от средствата се използват и за организиране на културни проекти. Тоест, това ще се отрази на всички големи проекти, фестивали, концерти и прочие, които не се организират от държавата и не се финансират от нея. Госпожа Беднарих, моля. Искам да се върна на някои неща, които бяха казани. Трябва да се даде отговор, според мен, на редицата колеги, които казаха, че цените в Испания не са паднали и че цените в Великобритания не отразяват факта, че нямат такива такси, които се събират. Не знам дали може да пуснете на екрана отново слай... слайдовете ми, тъй като имам статистика от Евростат. Този въпрос е много сложен и затова трябва да се опираме на фактите. Не можем да правим твърдение, че цените не падат. На базата на какво се казва това? Откъде са тези данни? Предполагам, че не можете да пуснете на екрана презентацията ми. Ще цитирам данните, с които разполагам от Евростат за записващи устройства. Цена индекс, ценови индекс за потребители в Испания и в Европейския съюз. Декември 2011, т.е. месеца преди да се въведе новата система в Испания. Съпоставката с април тази година. В Испания имаме намаление от 12,52 на 100 на цената спрямо повишение на цената за Европейския съюз с 0,02% инфлацията, тъй като знам, че мнозина ще повдигнат въпроса за инфлацията. Инфлацията през Испания за този период е средно 2,6%, средно за Европа е 2,8%. Тоест, инфлацията е приблизително една и съща в Испания и в Европейския съюз, но на практика имаме спад на цената на записващи устройства 12,52% в Испания спрямо 0,02% увеличение в Европа. Много ми е интересно да чуя на, какви, на базата на какви данни казвате, че цените не са паднали. Така или иначе, подходът не може да е толкова опростенчески, когато се сравняват е, цените. Да се твърди, че трябва да имаме спадане на цената едно към едно, тъй като таксите ще бъдат заменени с нова система, би имало смисъл само ако таксата, която се плаща, минава едно към едно на същия пазар. Ако имате 12 евро такса в Германия, немското устройство трябва да е с 12 евро по-скъпо. На практика обаче не е така. Защо? Връщам се пак на независимия си източник, тъй като знам, че иначе ще се оспорят моите твърдения. И така, данни за трите основни, свързани с пазара причини, предоставен от професор Фечман в доклада за Великобритания. Цитирам. И за утре не знам дали ще успеете да го прочетете, но моля да го прочетете. Има три основни компонента, които определят възможността вносителя да включи таксата в крайната цена. Три са. Първо, степента на конкуренция, концентрацията на търговци на дребно на пазара. На второ място еластичност на търсенето. И на трето място дали таксите се предлагат по един и същия начин на целия пазар. Това са трите критерии, посочени от професор Кречман. На базата на тях се определя дали таксата може да премине на пазара едно към едно. Това условие, без което не може да се мине, за да има спад на цената. В Испания има нещо, което се пренебрегва и на него се гледа преклено простенчески. Закона, с който се въвежда альтернативната система, е обнародван през декември 2001 година. Тоест, вече е имало продукти на склад, които се продават е, от производители на търговци на едро и на дребно. Тъй като продукцията е продадена преди влизането в сила на закона, на нея е начислена такса. А сега идва производители, търговец на дребно и при мен и казва, вече няма такса. Може ли да ми върнете парите? И самите дружества за колективно управление, чрез писмото до заместник директора, поискаха именно да се разтълкува този закон, с който се въвежда альтернативната система. И да се каже, че това, което е било на склад и е продадено от производителя на търговеца на древно, преди да влезе в сила новата система, е с такса. И то трябва да бъде продадено с таксата, независимо, че таксата вече не въжи. Съжалявам, че навлизам в такива подробности, но подобен опростенчески подход няма да ни позволи да постигнем напредък. Още няколко бележки. On whether or not there are consequences. На въпроса ви дали има последици, съвсем накратко, на последици на пазара, отговорът е да. Ще ви дам един съвсем прост пример. Колегите от белгийските общества, дружества са тук и те много харесват този пример в Белгия многофункционалният принтер си има такса, като процента и зависи от бързината на този принтер. От 1996 година не можем да се споразумеем дали е такава скорост или друга, тъй като в закона не е ясно посочено. Сега има дело в съда, тъй като със задна дата се иска от нас да платим такса от 178 евро за един принтер, който струва 100. Значи цената от 100 ще стане 278 евро. Какво правят производителите? Ясно е, че не може да се вдигне с нещо с 178%. В много обще... дружества си има софтуер, за да се забави скоростта. Защото иначе просто не може да се продаде устройството, ако се работи с нормална бърза скорост. Това е един пример за е, изкривяване на положението на вътрешния пазар. Знам, че сте на друго мнение, но проблемът е преводачите след 3 минути приключват работа. Едно изречение, само за толкова има време. L'Europe a défendu l'exception culturelle. Je trouve qu'on est dans... Ние трябва да защитим тази такса. Както каза госпожа Кастекс, нещата се развиват. Това е система, която функционира. Ще е необходимо време, за да се промени по-късно, но Европа има своята идентичност и всяка общност също иска да разпространява своите ценности и за това считам, че всичко това се вписва в идеята за, за опазване на културното многообразие. Това е трудна тема. Ще продължим да дискутираме, както каза колегата. Просто може да се наложи да модернизираме и адаптираме до сегашната система. Според мен пълно, пълна отмяна би била трудна. Благодаря. Приключваме сутрешното заседание. Тази тема ще бъде обсъждана и през следващия законодателен период.